получи от съответните немски власти е, уведомление за избора на господин Волф Клинц като член на Европейския парламент. Той замества господин Майкъл Торър от 6 ноември 2015 година, както и това, че госпожа Надя Хирш е избрана. Вероятно става дума за 2017 година, казва председателката. Както и избора на госпожа Надя Хирш и Мартин Ширдеван и Йорг Мътен, които ще заместят Александър Граф Ламсдор, господин Фабио Демаси и госпожа Фон Стох от 8 ноември 2017 нататък. Добре дошли на новите ни колеги и ще могат да заемат своето место и да участват в работата на комисиите